Uh, Скъпи колеги, мисля, че вече трябва да започнем заседанието си. Изчакахме повече от 15 минути, така че искам да приветствам с добре дошли всички вас и в началото искам да ви кажа, че ще бъде излъчвано нашето заседание и относно дискусията с министър Мавроянис, ако свърши по-рано, ние можем да дискутираме резултатите от трилога по общите разпоредби. Няма други искания по отношение изменение или допълнение на дневния ред. И за това искам само да ви напомня, че времевите рамки са приблизителни по отношение на всяка една от точките на дневния ред и ще напасваме нещата според скоростта, с която работим. Следващата точка в дневния ред е съобщение на председателя, но в момента нямам никакво съобщение за вас, така че ви приканвам да преминем към третата точка от него, която гласи размяна на мнения с Андреас Маврояни, заместник министр по европейските въпроси, който в момента е действащ председател на съвета и ще сподели информация относно резултатите от кипърското председателство на съвета на Европейския съюз. И се надявам, че ще имаме достатъчно време и за обмена на мнения. Господин министър, имате думата. Благодаря, господин, госпожо председател. А, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, за последен път взимам думата пред вас, пред вашата уважаема комисия. Днес и искам да ви кажа, че не ви правя комплимент, но а, работата ми с тази комисия ще ми липсва и това ще е едно от нещата, за които ще съжалявам, защото ние много активно и плодотворно работихме с вас. А за това с, а, а, от цялото си сърце искам да ви благодаря за съвместната ни работа през изминаващите 6 месеца. А когато започва председателството на а, собствената ни страна. Някак си се чувстваме щастливи, но искам да ви кажа, че още по-щастливи се чувстваме, когато завършва. Пък и приближава коледа, но е чудесно, че имаме възможност пред този светъл празник и в края на нашето председателство да споделя с вас мисли по отношение резултатите на нашето председателство искам да а, очертая най-важното от нашето 6-месечно председателство. Първо искам да благодаря на Европейския парламент и неговите комисии а, за активното участие и значимия принос, особено по отношение председателство, а, сътрудничеството и дискусиите ме, а, ме, с, с съвета и с нас защото поредица от инициативи а, бяха обсъждани за един период от а, 6 години, 7 години от 2014 до 2020 година. А, значима е работата, която беше извършена от комисиите на парламента и вашата комисия под конкретно, което допринесе много за успеха на председателството на Кипър. Представяйки програмата на нашето председателство и приоритетите си пред вас пред, още през юли, аз обърнах вниманието ви върху а, визията, която имаме за една добре работеща, по-добра Европа, която да създаваме, а за да остане за следващите поколения. Разбира се, фокуса трябваше да бъде поставен върху това доколко значими са проблемите, които разискваме за гражданите на Европа и на света и освен това за повишаване ефективността на Съюза към устойчиво развитие и създаване на нови работни места. Що се отнася до конкретните задачи за втората половина на 2012 година, аз изпомням, че а, трябваше да положим много усилия върху създаването на една по-ефективна Европа. През октомври а, беше поставен е, предложение, беше поставено предложение за много по-холистичен подход. А, ставаше въпрос за неутрализирането на някои от ефектите на кризата в Европейския съюз. Освен това, искам да подчертая, че многогодишната финансова рамка беше също в центъра на нашето внимание. Второто предложение беше направено и от председателя Ван Ромпой, което ни приближи още повече към постигането на нашата цел държавните глави и ръководителите на национални правителства изразиха своята решимост да постигна споразумение през 2013 година и съответно председателството на Кипър определи като свой приоритет напредъка по отношение на общите политики и програми за многогодишната финансова рамка, по кохезионната политика, по опор и хоризонт 2020. В това отношение председателството продължи да работи много интензивно с съвета и с парламента по отношение преговорите за свързване на общите политики и правните а, текстове, а, за да се постигне едно навременно приемане на съответното законодателство, което да помогне постигането на а, целите. През, а, в Никозия през септември а, ние подчертахме отново своята решимост да направим необходимото а, за постигане на навременно споразумение по а, законодателния пакет за новия програмен период 2014-2020 година. Разбира се, много са нещата, които зависят от резултатите от преговорите по многогодишната финансова рамка. Поредица от въпроси бяха разгледани по отношение на регионалното сътрудничество, информативните и комуника... технологии и комуникации – модулиране на съфинансирането като структура и поредица от други важни въпроси. По време на ноемврийския съвет беше постигнат още една стъпка напред във връзка с общата стратегическа рамка което разбира се беше дискутирано като един анекс към регламента за общите разпоредби. Председателството предложи един компромисен текст, който успя а, да инкорпорира тази обща стратегическа рамка в нейната цялост като един анекс, както вече споменах, като отрази по правилния според държавите членки начин техните изисквания. Подобен беше и подхода, който беше използван от вашата комисия, комисия през юли. Искам да спомена, разбира се, и трилога, а, трилозите, които бяха инициирани първо по, по регламента за общите разпоредби и от ноември нататък а, по регламентите, които конкретно регулират отделните а, фондове. временното прилагане на нова генерация от програми по кохезионната политика в държавите членки и регионите е изключително важно. За това искам да изразя своето възхищение от а, желанието на всички европейски институции да си сътрудничат е, за да могат е, много бързо е, да постигнат чрез процеса на преговорите необходимия напредък. Пет преговарящи екипа работеха по общите разпоредби и по регламентите за конкретните фондове в съответствие с, с правната рамка по кохезионната политика. И по-конкретно на 17 декември 9 трилога се проведоха по регламента за общите разпоредби, два трилога за, евро... за регламента по европейския регион... европейският е, регионален фонд и също така три по териториалното сътрудничество в Европа и един по регламента за кохезионния фонд и 6 по социалния фонд. В това отношение искам отново да изразя а, специал, а, своята специална благодаря, а, благодарност на членовете на вашата комисия и на всички членове на преговарящите екипи председ... нашето председателство наистина вложи изключително големи усилия а чрез много подготовка на интензивните дискусии и продължаващия преглед на компромисните текстове а, за така наречената а, четиристълбова маса. Държавите членки чрез своите компетентни работни групи показаха на председателството, че може да се постигне компромис чрез дискусии и на 19 декември тази седмица Корепер ще предостави на председателството а, необходимия мандат за, предварител, за постигане на предварително споразумение между двете институции. Също така искам да ви информирам по отношение на регламента за Европейския социален фонд а, е, че преговорите с Комисията по заедостта са напреднали до етап на, предварител, на постигане на предварително споразумение между двете институции. Нека да подчертая отново пред вас значимостта на това развитие, което ще бъде постигнато от държавите членки и регионите благодарение на правната сигурност по отношение на тяхната подготовка за новия програмен период. И накрая искам а, да спомена и активната роля на всички партньори в този процес в рамките на целия Европейски съюз. Що се отнася до досието за кохезионната политика и работата, която беше пред, приета от председателството на Кипър, аз бих искал а, да спомена само организираните съвещания а, от Кипър, които започнаха през септември а, за работните групи и които бяха организирани в контекста на междуинституционалното сътрудничество по териториалните а, въпроси и по а, териториалното развитие. Те приключиха през ноември с неформална среща на министрите по кохезионната политика. Освен това, заседанието на генералните директори беше също много плодотворно във връзка с техническата подготовка за ноеврийското ноемврийското заседание на министрите. Разбира се, че е много важно да бъдат запазени усилията, които до тук бяха постигнати, за да можем да продължим напред. И сега, накрая, за неформалното заседание на министрите през ноември, аз исках да кажа че искам да благодаря специално на госпожа Хюбнер а, за нейното присъствие на това заседание и нейния огромен принос в дискусиите, които бяха проведени с а, фокус върху ефективността и управлението на реформираната кохезионна политика за периода 2014-2020 година. Всичко това може да допринесе а, за подобряване на управлението и за повишаване на ефективността. Възможността за свързване на този дебат с економическото управление на Европейския съюз и Европейския семестър също бяха разгледани по време на това заседание. Председателството а, формулира изводите от а, а, това неформално заседание, а, което всъщност отразява и основните точки, които а, бяха приети на него. Макрорегионалната стратегия за Средиземноморският регион а, също трябва да бъде споменат като постижение на председателството на Кипър. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, аз аз смятам, че ще се съгласите с мен, че всички ние допринесохме много чрез желанието си за сътрудничество и упорита работа а, за постигнатите резултати. И ние се надяваме, че а, вашата комисия ще продължи да помага и следващите председателство по този конструктивен начин. Искам да ви пожелая всичко най-добро и се надявам, че ще подкрепяте и ирландското председателство а, толкова ентусиазирано, колкото и нас. Накрая искам да ви пожелая едно безпрепятствено постигане на споразумение а, за многогодишната финансова рамка. Благодаря ви много госпожо председател. Благодаря ви много, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря. Thank you. Thank you. Uh, благодаря, господин министър. Антонис Константинили също е с нас. Той беше е, преговарящ в рамките на тристранната среща. Е, министър е готов да изслуша вашите коментари и да отговори ако им, на въпроси, ако имате такива. Ламберт Ван Нестелрой вече е готов да зададе първия въпрос и да направи първия коментар. А, няма да. А, вие... Тук не е толкова трудно, както на пленарното заседание. Миналата седмица вие оцеляхте там. А, вие споменахте духа на сътрудничество. А, това се възпитава. Ние постепенно подготвяхме преговорите, дадахме мандат, гласувахме Съвета също премина по, по този път през всичките тези етапи. И съвета очекваше парламента лесно да отстъпи, което не беше така. Преговорите бяха доста трудни. И трябваше да всеки от нас да обясни своята позиция. Това беше крайно необходимо. Обсъждахме политиката за инвестиции през следващите десетилетия. И е, постепенно в хода на преговорите е, започна да преобладава духа на открито. Сега съвета и парламента имат еднакви законодателни правомощия. И ние успяхме да напреднем много. Смятам, че тази, следващата, тази година вече стигнахме до частично съгласие и ще можем а, а, през следващата година да обсъдим инвестициите, финансовата стратегия, конкретните фондове, които започнахме да обсъждаме миналия месец. Така или иначе, ние сме пионери по отношение на селското стопанство, общата политика в областта на рибарството, Средствата от социалния фонд се обсъждат също по, от Комисията по социалните въпроси и заетостта. И трябва да проучим възможностите да, за бързо развитие на преговорите. по отношение на общата, на многогодишната финансова рамка е, още нямаме съгласие на този етап. Особено and the, and the, the, the, the spring council in which we still go back. This is, this is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 в момента все още обсъждаме следващия мандат. Съвета носи също има много отговорности в рамките на, на преговорите и по някои много важни бяха включени в набора от въпроси, които ще се договарят, допълнителни много сложни въпроси, Въпреки това обаче е, сега искам да ви поздравя за отличното водене на преговорите. И не е, не е късно, все още може да се намери един добър компромис по оставащите глави, оставащите въпроси и може би през следващото три месече под ирландско председателство ще можем да стигнем до добри резултати, които вие вече заложихте по време на вашето председателство. Това ще бъде положително и за целия парламент. Това е моят коментар. Констанца Крил. Благодаря. Данота. Няма да повтарям казаното от Ламберт. Напълно го подкрепям. Искам да добавя два елемента. Първо, държа да благодаря на всички, които допринесаха по първия пакет, стратегическото планиране, да постигнем съгласие. Преговорният екип допринесе много за това. gewesen, die Lambert und ich vielleicht успяхме да гарантираме пълна прозрачност по време на преговорите. Решението се подкрепеше от всички. Още в началото на тристранните срещи нашата съгласувана позиция беше договорена помежду ни всички. Ние имахме определен мандат в рамките на преговорите и трябваше да спазваме този, компромис, този мандат, като в рамките на него се търсеше компромис. Държа да благодаря специално на секретарията, на сътрудниците, на политическите ни съветници, които ни помогнаха да осъществим напредък. Бях обаче малко изненадана в продължение на година се знае се, че, че става въпрос за процедура на съвместно взимане на решение и е, като че ли държавите членки е, не взимат много на сериозно тази процедура. Нито, и в комисията също. Имаше е, общо 9 е, тристранни срещи. Първите и още на първите 3-4 можехме да постигнем напредък, ако всички бяха разбрали какво представлява съвместното вземане на решение, а не само да се правят високопарни декларации и да се очаква парламента да се примирява и да отстъпва от позициите си. Надявам се, че нещата ще се променят и смятам, че от тук нататък ще, нещата ще бъдат много по-прости, ако държавите членки разберат, че и те трябва да правят компромиси. Мисля, че е, вече създадахме една добра динамика, но искам да припомня нещо и съм благодарна на председателството, че намерихме общ път. трябва и държавите членки, и ние, парламента, и комисията да разберат, че е, трябва да действаме е, в името на гражданите, на регионите, градовете, общините. за да осъществим политиката на сближаване. Ако можем да се споразумеем по основните линии, това ще е в полза на всички – още не мога да кажа до къде сме стигнали. Бях много, много съм уморена, бях подложена на много силен стрес през последните седмици, но се надявам, че ще успеем да изпратим едно оптимистично послание, за да подпомогнем регионите да направят всичко възможно за транспонирането на политиката на сближаване – приобщавайки всички партньори в името на развитието. Преживяваме трудни времена. Надявам се, че усилията ни ще се увенчаят с успех и за да разберат а, нашите съграждани, че Европа не е изградена от бюрократия, а, а действа в тяхно име, за тяхно благо. Трябва ясно да се заяви, че през, от, в, в преговорите от тук нататък и се надявам иронското председателство да поеме штафетата със същата енергия, като е, председателството на Кипър, така че бързо прозрачно, открито да постигнем напредък и след първите 3-4 срещи нещата да тръгнат по-плавно. Това, което каза Ламберт за преговорите по, в, в финансовата част в рамките на диск, общата дискусия, а, съм напълно съгласна политиката на сближаване има смисъл само ако се гарантира съответното финансиране. До сега това не беше постигнато и много се притеснявам какво ще да не ни урежат срещата. Трябва парламента да реагира своевременно. Още не съм загубила надежда. Надявам се, че на 21 декември няма да настъпи края на света, а ще се намери разумно решение. Държавите членки ще успе, успеят да намерят разумен компромис. Смятам, че можем да преминем към следващото председателство с доверие и се надявам да имаме добро сътрудничество. Франсуа Алфонси. Да, госпожо председател, благодаря. Не съм като Ламбер и Констанс в първите ложи на трилога и дискусията. Затова ще ви оставя да отговорите вие на, техните забележки, но просто исках да кажа, че по-настоящем се изготвя нова процедура за Европейския съюз и кипърското председателство трябваше да се справи с това ново събитие, което внася много нови неща, много уточнения и това беше много сериозна работа. Euh, И това, което исках да подчертая, независимо от огромната работа, която беше извършена, вие постигнахте това съвета да приеме всъщност новата стратегия е, това е един доклад, който ние инициирахме и което внесах тук е, в Европейския парламент, за да може тази стратегия да започне в Средиземноморието. Исках да подчертая тази крачка напред, която читам, че е много добра. Know, like... Благодаря, господин министр. Не знае дали искате да коментирате сега или... Е, you, Благодаря, госпожо председател. Да, аз искам да реагирам с удоволствие. Искам да благодаря на всички вас за забележките, градивните предложения. Вие сами казахте, че ние в момента проучваме нови възможности от влизането в сила на Лисабонския договор. Това е една нова процедура. Ние нямахме опит в тази област и за първ път държавите членки и властите се запознават с тази процедура за съвместно взимане решение. Това е нещо ново за всички нас, за местните, регионалните власти също. Е, вярно е, че когато ние дойдохме, ние поехме председателството, си дадохме сметка, че има много стрес, много напрежение. Всеки искаше да се защитава, да защитава своята територия. Ето защо за нас от е, морална гледна точка е много важно да избегнем този вид подход на стълкновение и от самото начало си дадохме сметка, че единствения начин да вървим напред е да работим всички заедно при зачитане на договорите, като спазваме прерогативите на другите институции, на Европейския парламент по-специално, това са правомощия, които наскоро бяха отредени, а също така и да уважаваме и достоинството на всички. Това беше нашата амбиция, не само тук, но и общо за нашето председателство. И многократно съм имал възможност да го кажа, ние искахме да създадем общуване е, между хората и институциите. И ако сме успели да направим нещо, колкото и малко да е, бих бил много щастлив. И съм много щастлив също да установя, че вие оценявате усилията, които извършихме в тази посока. А освен това, господин Ван, Рестерой, който е прав да говори за този проблем. Това е институционален проблем. Елементите, които бяха внесени в общата политика в областта на рибарството и не, не бяха предмет на обсъждания в, от секторна гледна точка. Това няма влияние върху процедурата за вземане на решение и доколкото е възможно, напредваме в тази секторна област, пък е, и е, внасяме е, и това, което беше постигнато в областта на общата политика, в областта на рибарството. Това е, което се опитахме да направим. Ние се ползвахме също и доклада за общата финансова рамка. В съвета ни казват, включваме всички тези различни елементи – защото те са необходими за общото споразумение. Добре, съгласни сме е, е, да включим тези елементи. За нас това беше най-добрият начин да се работи. И за да отговоря на забележките, които бяха направени в последствие, забележките на госпожа Крел, благодаря. Знаем, че вие сте до известна степен кръсницата на е, този Европейски структурен фонд. Заглавието е до голяма степен ваше дело. И ние считаме, че е, ще се възползваме от тази нова динамика, която беше започната, за да постигнем нашата цел в областта на кохезионната политика. Вярно е, че има сериозно намаляване на тази политика. Беше вече казано, не може да го избегнем, но от наша страна ние направихме всичко възможно да запазим кохезионната политика и да ограничим, доколкото е възможно, разбира се, предвидените намаления. Аз не искам да отивам твърде далеч в моя оптимизъм, но виждам нещата по този начин. Близо сме до споразумение, но то ще изиска, разбира се, увеличаване на фондовете, които са предвидени за кохезията. Това са нещата, които виждам, или поне това са надеждите, които храня, но ще видим в следващите седмици как ще стане. Не съм песимист. А освен това, в отговор на господин, господин Афенци, мисля, че сте прав това са нови процедури. Трябва да свикнем с тях, да ги опознаем, да вървим бавно и предпазливо, за да може да направим нещата правилно. Три години за първ път ние работим с такава процедура. Вървим бавно, но съм много доволен от работата, която сте извършили и сме готови да ви придружим в тази посока по-специално за Средиземно море. Дами и господа, разрешете ми да ви поблагодаря за това ценно сътрудничество, което в начало като че ли тръгна трудно, но благодарение на опита на нашите колеги, ние успяхме да се подготвим, да подготвим този мандат и сега вече постигнахме този резултат с нашия екип за преговорите. Ние сме на преден план, на първата линия. Аз лично участвах във всичките трилози и мога да ви кажа, че благодарение на тази обща работа, ние направихме сериозни крачки напред. Но имам още едно питане към господин министъра, защото според нас твърде много време е, отиде за това и не бих искал да има закъснения под е, ирландското председателство. Значи, имаше, бяха установени известни контакти, срещнахте с е, е, представители на ирландското председателство, но мисля, че вече не трябва да губим време. Трябва да може да одобрим тези разпоредби колкото може по-скоро. В противен случай може да има проблем с, е, свършването с този фонд. Така че трябва да работим колкото може по-бързо, да предадем на ирландското председателство нещата и да поемем от там, където бяхме стигнали. Благодаря на всички колеги за търпението. Знае, че по някой път работихме дълги часове и ви благодаря за това. Thank you. Благодаря. Je faire euh, deux... Искам да направя две поредици забележки най-напред по многогодишната финансова рамка, а и по общия правил регламент. Най-напред от е, името на е, Европейската левица искам да приветствам е, чудесно свършената работа от Кипърското председателство в рамките на Европейския съвет. Вашето председателство изигра много съществена роля като приятели на кохезията и мисля, че вашата работа позволи да се постави в нова светлина новото предложение на председателя Фон Рампой. Ние знаем, че без ролята, която изигра Европейския парламент, ние, както вие сами казахте, нямаше да бъдем толкова оптимисти в този момент, дори трябва да го подчертаем, ние се ориентираме към общ спад на кредитите за кохезионната политика. Това е прецедент в историята на Европейски съюз. За пръв път кохезионната политика ще отбележи спад. Искам също да кажа и, че вие успяхте да водите това председателство при доста тежки условия, разбира се, поради кризата, която тежи на всички нас, но също така и поради е, позицията на някои държави членки, най-богатите държави, е, тези, които пристигнаха в Европейския съвет, като поставиха преди всичко националните интереси пред общия интерес на Европейския съюз. Този интерес, който Европейския парламент, вярвам го, се опитва да защитава. Тази обща регионална политика, която нашата комисия непрекъснато защитава. Е, задачата на вашето председателство не беше никак леко, и държа да подчертая тук качеството на работата, която вие успяхте да извършите, като се надявам, разбира се, че ирландското председателство ще продължи с, същия, със същото желание и вие ще останете, надявам се, след приятелите на кохезията, за да бдите, за да може регионите, най-вече най-необлагодетелствените региони, да бъдат защитени от тези урязвания на средствата, които предстоят. А що се отнася до общия регламент, аз съм част от екипа за преговорите и ние сме в една малко особена ситуация, тъй като трябваше да започнем преговорите докато бюджетната рамка още не беше ясна. Но това не ни попречи да приключим с един блок. Успяхме да постигнем целите, които си бяхме определили от самото начало. С други думи, да приключим работата преди края на месец декември. Това са нещата, които исках е, да кажа от името на моята група. Благодаря ви. Благодаря, Йоахим Селер. Сега има думата. Благодаря, госпожо председател, за... благодаря, господин министр, че сте сред нас. Аз съм малко по-критично настроен, за разлика от колеги, които вече взеха думата. Лисабонският договор е в сила вече от няколко години, и, а преди това имаше доста сериозна подготовка в продължение на няколко години. Така че съдържанието на Лисабонския договор трябва да бъде съвсем ясно и известно за всички. Знаете, че Европейския парламент има право на решаване, съвместно решаване, включително в рамките на кохезионната политика и в рамките на общата финансова рамка ние имахме право на дума. Тъй, е, че методите във връзка с общата политика в областта на рибарството също трябва да ви бъдат известни. Аз благодаря на Кипърското председателство за усилията да напредват преговорите. За съжаление, резултатите все още не са постигнати, така че има още неща, които трябваше да бъдат свършени. Разбира се, не е, само по ваша вина, защото има още 26 партньора, с които вие трябва да водите преговори. А, що се отнася до регламента за структурните фондове, ние направихме много крачки напред, доста бързо, приехме нашия доклад през месец юни още и имахме добра основа да може да преговаряме а, на основата на нашата резолюция. Но в другите области не стана така. По-специално, що се отнася до предложенията, свързани с бюджета. Все още продължаваме да дискутираме, преди да имаме някаква основа за преговори. До, до този момент а, имаше а, решение по бюджета, но а, остават а, е, да се решават проблеми в областта на общата политика в рибарството и е, земеделието. А членовете на съвета, като ги питахме какъв е бюджета, който е необходим за инвестиции, за обновления, за растеж, всички отговаряха структурните фондове. Казвате, че не е късно да се постигне компромис. Така е. Но скоро ще започне 2013 година. Това е последна година от програмния период. И регионите, които имат нужда от тези структурни фондове, просто не знаем как ще се справим с тях. Там хората не знаят какво да очакват за приложението и за изготвянето на оперативни програми за следващите години. И ние в момента дискутираме за подробности, но не знаеме общо как стоят нещата и формата, която ще вземат тези структурни фондове, ще зависи от това, което ние ще разполагаме като финанси. Ако има урязване на бюджета, който очакваме, е, ще трябва явно по тези въпроси да се дискутира отново, включително и с парламента. А, що се отнася до моя регламент, аз съм докладчикът за един от тези специфични фондове. Все още не сме успели да проведем трилог. За фонда за териториална кохезия. Мисля, че може... Е... е да можеше да работим по-бързо, отколкото да работим само по общия регламент, който зависи от финансовите рамки, но се надявам, че със следващото председателство ще постигне някакво решение за следващите 6 месеца. Мисля, че съветът е съгласен с парламента относно значението на структурните фондове на кохезионната политика. Трябва, разбира се, да внимаваме да не допускаме грешки. Ако искаме да махнем 70 милиарда от предложението на комисията на парламента, ще имаме повече или по-малко 5 милиарда за различните бюджети годишно. Средства, които са необходими за програмите на национално равнище, за подкрепата на тези програми и се надявам, че по време на следващото събрание на съвета ще може да постигнем добри резултати в тази област за следващия програмен период, за да сме сигурни, че имаме, ще, ще имаме кохезионни фондове и кохезионна политика, които са изключително важни за растежа. Благодаря. Yes, uh, uh, да, благодаря. Господин министър, има много положителен опит по отношение на трилога, защото нещата върват напред. Но имам два въпроса. И може би дипломатически не са много коректни, но ще попитам следното. Като член на съвета, как виждате позицията а, на държавите членки днес, в края на 2012 година, по отношение на кохезионната политика, защото трябва да се дискутира с а, държавите членки. А, верно е и съвсем правилно а, е, че вие през тези 6 месеца криехте своята кипърска позиция, но сега мога да ви попитам за след свършването на председателството, какво смятате да бъде вашата позиция като държава. Да, благодаря, госпожо председател. Това е първото председателство, което търси някакви решения в рамките на политиката. Предишните се опитваха а, само да а, оградят територията си и да я пазят. Надявам се, че съвета разбра кое е по-конструктивно. Освен това, ние нямаме време. Трябва да работим много усърдно. Трябва да преговаряме а, и а, преговорите като дейност, като а, тактика и практика се подобриха. Но е ясно, че търсим прозрачна и ефективна структурна политика. И ще подчертая отново – прозрачна структурна политика – ще е хубаво да им напомните на държавите членки именно това, защото ние настояваме на прозрачността. Не знам как може да се продължи нататък, ако не се постига все по-голяма степен на прозрачност, ако няма пълно доверие между държавите членки – и как се постига баланс между тези, които искат да върват напред и онези, които не искат. През следващите няколко дни ще трябва да се а, продължава с вашата роля, роля на посредници, но това, което мога да кажа е, че съвета трябва да разбере, че трябва да се, постигат, да се постига напредък и положителни резултати. Надявам се, че ирландското председателство ще разбере значимостта на всичко това, за да продължи с тази така гладко вървяща работа, за да не стане едно задръстване в съвета и резултата да не е добър. Многогодишната финансова рамка, това е нещо друго, което искам да засегна. Методите, които бяха използвани до сега, трябва да се подобряват, да се променят. Като си помисля, във времето назад имаше един много дълъг списък за, с стъпки, които трябваше да бъдат постигнати в преговорите. Но защо, питам аз, продължаваме с тези методи, които очевидно не ни помагат а, да вървим напред. Ето защо на това наше последно заседание с вас искам да ви покажа и напомня, че нещата не могат да върват напред, ако не се разискват допълнителните елементи, т.е. онези елементи, които а, са отразяват неяснотите или несигурността, защото има някои неща, по които позицията ни е единна и ясна, но по други не. И сега, преди да предадете щафетата, а, предайте нашето послание, че така не може да се напредва особено много, а ние държим да има напредък. Имате думата, да, благодаря, господин министър. Кът... Опитвам се да бъда много любезен, но искам да ви помоля да проведете един много откровен и честен трилог. Това е първото. Второто – искам да подчертая, че вие много с много голямо уважение се отнасяхте към Европейския парламент и неговата позиция на член, който на, а, на взимащите решения, клуба на взимащите решения. Много е важно а, това ваше упорито уважение да бъде продължено и от следващото председателство. Благодаря ви за това. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, наистина е а, много приятно да ви видим на заседание, което не разисква бюджета и не преговаря по него. Така, Исках да кажа няколко думи за бюджета 2012-2013. Знаем, че 2013 е последната година от текущата а, многогодишна финансова рамка. Искам да ви поздравя за усилията и а, добрите резултати, които постигнахте в а, на битката да запазите темпото на развитие на преговорите. 9 милиарда евро а, не достигат а, за 2013 година. 3, милион, 3 милиарда до октомври и още 6 до края на настоящата година. И най-вероятно и следващата година кохезионната политика е, пак ще страда от недостиг. Имаме няколко дни още до края на тази година, но исках да разбера дали държавите членки приемат това положение, че има недостиг в средствата за кохезионната политика и а, предвижда ли се нещо да се направи а, във връзка с негативните последици и за 2013 година а, поради недостига на средства в бюджета на кохезионната политика. Благодаря. И ще приключим на гръцки с Ангоракис и Ставракакис.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 а, този предпразничен период, искам да подчертая, че хиляди работници, които протестират, а, защото те са оплашени от перспективите. Твърде много хора бяха уволнени а, и още много чувстват абсолютна несигурност в а, своята работа. За разлика от други колеги от Европейския парламент, аз искам да кажа, че в преговорите между парламента и съвета имаше твърде големи различия в позицията и в подхода към парламента. Кризата ще стане още по-сериозна и до година смятам. А, и аз си мисля, че не е въпроса по-добре да се харчи, а по-малко да се харчи, ако искаме все пак да преодолеем тази криза. Господин министър, ако правилно съм ви разбрал, не искам да критикувам вашето председателство, но ако правилно съм разбрал, вие говорихте за този семестър – европейски семестър, но ние говорим за политическа кохизия, ако правилно съм разбрал. А, означава ли това засилено управление? Ние знаем а, какви са условностите по пътя към постигане на по-висока степен на съвместно управление. Дискусиите са много важни във връзка с бюджетните средства, но ние сме съвършенно наясно, че средствата, които по принцип се, от, се отпускат, не могат да задоволят жизнените нужди на работещите във всички държави членки нивото и качеството на образованието спадат, а на здравеопазването също това не помага на хората. Затова мисля, че различията продължават да се увеличават между държавите членки. Благодаря. Аз бих искал да обърна внимание на нещо друго. Преди Република Кипър да поеме председателството, имаше един въпрос. Как може една малка, толкова малка държава да се справя с такъв огромен въпрос като бюджета за следващата многогодишна финансова рамка. Как ще ни преведе през бурните води на кризата? Ние виждаме сега вече а, как а, може една малка държава да има голямо влияние а, върху преговорите по такова много значимо нещо, като многогодишната финансова рамка и бюджета. Благодаря. Благодаря за много интересните коментари, които направихте и важни въпроси, които повдигнахте. Ще се опитам да отговоря по ред. Макар, че в някои от изказванията обхванахте много широка гама. Ние трябва да. има, ние се нуждаем от приемственост. Надяваме се, че ще успеем да предадем а, штафетата на ирландското председателство и а, за да може да се постигнат максимално бързо желаните резултати. Господин Власък, ние с удоволствие ще сътрудничим с бъдещето председателство още от първите дни. През последните няколко седмици имахме редовни контакти за да гарантираме плавно прехвърляне, преминаване към следващото председателство и е, ще продължим да бъдем до новото председателство. Господин Маси, е, в отговор на вашия коментар Смятам, че е много важно да се полагат непрекъснати усилия, за да се опази е, политиката на сближаване. Тя също е подложена на натиск, както и политиката във всички други области. Ние се застъпваме за нея, защото тя, тя е, е, полезна, но за да бъдем чести, честни, трябва да отчитаме положението в държавите членки и да предложим съкръщение на бюджета, което да хване всички бюджетни линии, всички политики. Но, доколкото е възможно, ще се опитаме да запазим политиката на сближаване, доколкото е възможно, пак повтарям, и помощта за най-изостаналите региони. И а, мисля, че това е, е въпрос, около който имаше съгласие. А на въпроса на господин Обрихт. Ако имаше е, един аспект, по който държавите членки да имаха съгласие, това е необходимостта политиката на а, сближаване да бъде насочена към най-изостаналите региони. Всички знаем, че това не е достатъчно, не може да се игнорира останалата част, но все пак, ако се постави ударението върху най-изостаналите региони, сме спечелили един рунд. Всички е, е, знаем, е, че от край време се води дебат а, между а, за привилегироване на научно-изследователската и развойна дейност от една страна и а, останалите политики. Но трябва да си дадем сметка, че държавите, които ползват тези програми, се броят на пръстите на едната ръка. Така че трябва да се намери начин да бъдат приобщени всички държави членки и да се намери нишката, която свързва принципа на заслугата и на, на авангардността за подбор на научните програми и това, което е, правим в политиката на сближаване е обвързано с е, развитието на научно-изследователската дейност. Ако обаче е, търсим само този принцип на съвършенство, е, много държави ще бъдат изключени. Така че трябва да обвързваме тези две понятия. На коментара на Целер, господин Целер. Е, да, вашата критика беше основателна. Не, не успорвам това. нямаше начин да не се осъществят съкрещение в многогодишната финансова рамка. Има, когато големите държави настоятелно искат съкръщение, не, е, е много трудно да, да им се устои. Трябва да се опитаме да ги убедим там, когато, където е възможно. И аз не съм съгласен, че да се харчи по-добре означава непременно да се харчи по-малко, макар че като че и това е била идеята – по-добре да се говори за качество на разходите. Ние всички правим усилия, всички държави членки правят усилия в тази посока и се надяваме, че в крайна сметка ще постигнем нещо. което да облегчи, да облегчи и да накоплаците. Имате право. А, мисля, че Европейският съюз почива на три успоредни стълба. Пазара, политиката на сближаване и общата селско-стопанска политика. Тези три стълба са обвързани и независимо от резултатите, които постигаме, не трябва да а, забравяме, че е необходимо равновесие, баланс между тези три стълба. За да може. А, и, за да може за в бъдеще да запазим и социалното измерение, което е а, изключително важно. Още през 50-те години, когато създадахме общия пазар, общата селско-стопанска политика беше другото измерение, което бе, беше противотежест на, на пазара, привилегироваше селското стопанство и съдържаше и социално измерение. И после се бе добавена и политиката на сближаване, за да се запълнят а, пропастите, които деляха държавите членки, за да се изравнят те. Господин Олбрихт, вие попитахте каква, каква говорите за позицията на държавите членки към а, политиката на сближаване и Трябва да кажа, че всяка държава членка има различна гледаще. Е, държави като Франция, Германия или Финландия, е, които са членове на приятелите на политиката на сближаване искат е, да, тази политика да продължи, но да, Великобритания, например, не желае да има силна политика на сближаване. Това, това не влиза в тяхното виждане на, за Европейския съюз. Така че положението в момента е така, но като цяло политиката на сближаване се приема дори от държави като Великобритания, които не я одобряват. И ще ви дам един пример. По време на датското председателство да, самата Дания заяви, че не одобрява тази политика, но тъй като тя така или иначе вече съществува, те я приемат като даденост. Шест... Когато Харватска се присъедини, общо които, страните, които поддържат тази политика, са 16. но от финансова гледна точка, като принос в европейския бюджет, тези страни имат по-малка тежест и те не могат да задължат останалите да се засили, да се укрепи тази политика. Така че трябва да търсим точния баланс. Сега, Кипър, по-специално ме питахте. Ние сме а, нетни вносители и сме а, близки до страните, които поддържат политиката на сближаване. Не можехме да вземем позиция по време на нашето председателство, трябваше да сме неутрални, но сме заявявали позицията си преди. Всички знаете на чия страна сме. Ние сме сред приятелите на политиката на сближаване и искането на нашата държава в рамките на многодишната финансова е, е, рамка ще бъде за укрепване на политиката на сближаване и ползването и съгласно спецификата на нашата страна. а, крачка по крачка изграждаме нещо и започваме да разбираме, че нещата не са както преди. Верно е, както вие казахте, преди, в началото тръгнахме по инерция от предния период, но сега вече осъзнаваме, мисля, от всичките страни, че нещата са се променили и се надявам и нашето председателство да е допринесло за това разбиране. Всъщност, ние бяхме първото за председателство, което се сблъскаше с този опит и за нас беше много важно да не грешим. Е, съм уверен, че държавите членки ще се научат ще, ще, да, да се държат по друг начин. И това трябва да стане част от а, начина им на мислене. Те трябва да променят своя менталитет. Но ми се струва, че има и институционални проблеми. Например, когато говорим за е, международната финансова рамка и особено за разходната част, там решението се взима от съвета, след като Европейския парламент даде зелена улица и много често се смята, че това съгласие е само формалност, а не е така и, и затова трябваше да намерим начина по който да преговаряме с Европейския парламент. За да отчетем предварително позицията на парламента и тя да, за да може да получим подкрепата му. Е, собствените средства също се е, решават от съвета след е, съгласуване с парламента и след това трябва да се ратифицират от националните парламенти. И така, че трябва добре да напасваме всички елементи в, в рамките на тази сложна процедура на съвместно вземане на решения. Съвета си подкрепя, а, си подготвя позицията, преговаря с, с парламента, но политическото решение се взима от държавните и правителствените ръководители. И затова наистина трябва да се намерят най-точните, най-точният баланс, връзки между различните равнища и между трите институции е, парламент, е, между парламента, съвета и е, държавите членки. Трите елемента на трите институции. Надявам се, че така отговорих на вашите въпроси. Благодаря ви за коментарите и ще направим всичко възможно да предадем щафетата на ирландското председателство, за да може бързо да е, се стигне до резултат. Uh, uh, like to Ние работихме добре заедно и благодаря горещо за вашето участие, вашия принос. Вие сте съвсем е, прав, има един проблем, голяма празнота, която трябва да се запълни. И преди да говоря за подробностите, искам да ви кажа, че по време на дискусиите в съвета и по време на приемането на бюджета 2013 година в съвета, ние успяхме да постигнем едно увеличение 2,79% увеличение, докато комисията предлагаше друга цифра. 8,2 вместо 6 за ангажиментите, за поетите ангажименти по плащанията. Така че за нас беше много важно да успеем да плащаме за сближаването края на тази година и следващата година, която е последна година от програмния период. Както знаете, чувството на съвета е, че да, трябва да се спазват нашите ангажименти, всеки го приема, но проблемът е, че ако може да отложим нещо за по-нататък, да го отложим. А, не знае дали има някой тук от комисията, но но комисията винаги изчита, че има възможност нещата да се разсрочат. Защо да не стане това? Е, защо се говори непрекъснато за нови фондове? Комисията като че ли се си мисля, че винаги е възможност да не, да не плаща с пресни пари. Но имам усещането, че скорочните дискусии затрудненията, с които се сблъскахме, правят така, че държавите членки са по-чувствителни към необходимостта да се вливат пресни пари, ако искаме нещата да вървят. И не съм толкова песимист в тази област. Да, изличат се някои полуки, но работата не е лека. А сега, що се отнася до въпросът, е, който беше зададен, σχέση ανάμεσα στις δυσκολίες αυτές да, вие сте напълно прав, говорихте за логистични проблеми в гръцката действителност. Има връзка между този проблем и кохезионните политики и ние трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, да осигурим плащанията, за да позволим различните политически решения да се осъществят, като разбира се се съсредоточим върху основните чувствителни аспекти говорих по-добре да се харчи. Това не съвсем не значи да се харчи по-малко, а това означава, че трябва да се справим с нашите слаби е, слабости, за да подобрим е, нещата. Политиката трябва да бъде в услуга на нашите региони, но също така и в услуга на тези, които имат е, особени затруднения. Това не касаеше е, 6-месечната ревизия, а по-скоро исках да ви говоря за личното си усещане, за да ви кажа как може да постигне споразумение по многогодишната финансова рамка в следващите седмици. Мисля, че винаги е възможно да се постигне споразумение, но все пак трябва да се претеглят различните елементи на това споразумение. Трябва да разгледаме политиката на сближаване, общата земеделска политика. Може би ще трябва да има допълнително намаляване на бюджета за някои големи програми. И мисля, че ще постигнем споразумение, както го казах вече. Това е личното ми усещане и се основавам на опита, който вече имам и който съществува в тази област. И за да отговоря на съседа отляво, много просто е, нямам какво чак толкова да кажа. Искам да благодаря за вашето участие, вашето сътрудничество. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас. За мен беше удоволствие да работя с вас и ви пожелавам успех Надявам се, че ще продължите чудесната работа с Ирландското председателство, което се състои от изключително компетентни лица. Мисля, че ще може много бързо вече да се разчита, да се постигнат добри резултати. Благодаря, господин на министър. Аз искам да добавя нещо към това, което казахте. Също искам да ви благодаря за съвета, който от месец ноември Две седмици преди тази е, среща избрахте теми, които ни позволяват да изпратим силно послание до съвета, за да кажем, че имаме инвестиционна политика, политика за развитие на Европа. Считаме, че това има положително отражение върху дискусията преди събранието на съвета. Тази седмица имам още работа с Адонис и се надяваме, че тези усилия ще бъдат увенчани с успех и след това вече ще може да отдъхнем за коледните празници. А пък Кипър, разбира се, ще продължава да оказва подкрепа на тази политика. Искам също още една дума да кажа. Ще продължим и тази седмица работата до последната минута и се надяваме да направим още някоя крачка напред, но както и да аз оценявам усилията, които бяха направени от всички, подчертавам го, всички държави членки, надявам се, че всички ще имат градивен подход и смятам, че заедно ще успеем. Uh, мисля, че това е пример за добра градивна работа, за добро сътрудничество. Искам да ви пожелая весели празници, една чудесна нова година. Благодаря ви. like that... Искам сега да ви е, да ви уведомя, че е, първата се състои първата среща с генералния директор за регионалната и градската политики Валтер Дефак, който е БИФО, който е сред нас. Ще чуем генералния директор и след това ще имаме време да е, за отговори на въпроси, за бележки. Николас, предполагам, че ще се присъедините към нас и сега ви давам думата. Благодаря много, госпожо председател. Аз оценявам високо възможността, която ми беше дадено, да се обърна към вашата комисия. Когато бях назначен генерален директор, веднага се срещнах с председателката на вашата комисия, с секретарията също, за да направим така, че Генерална дирекция за регионалните въпроси да продължават да оказва необходимото съдействие. Когато започнах е, своята работа, ми беше дадена много ясна е, задача за първите години на, моето, на моя мандат. Задачата всъщност беше да подготвя генералната дирекция да се справи с бъдещите предизвикателства. А тези предизвикателства са много сериозни и аз си давам сметка за това. Те са пет. Първото, първото предизвикателство, с което трябва да се преборим, е кохезионната политика, която трябва да бъде разглеждана като политика за инвестиции и растеж, за да насърчава економическия растеж и заетостта. Всъщност тази смесица от политики съдържа данъчната консолидация, второто е структурната реформа, но имаме също нужда и от един трети аспект. Това е като за една табуретка. Трябва минимум три, три крака. И третия крак на стола, това е кохезионната политика – Става дума за конкретните инвестиции за растеж и заетост. Това е общата рамка, в която ние трябва да впишем нашата политика. Второто предизвикателство е, че трябва да подготвим генералната дирекция да подготвя насоките за следващия период. Европа 2020, 20, насоки, резултати и така нататък. Това ще наложи е, промени в държавите членки, но също така и в рамките на комисията. Третото предизвикателство е да се подобри изпълнението на настоящия период, е, подобрение на съдържанието на програмата, подобрение на е, спазването, приложението на програмата. А, вярно е, че съществуват още няколко проблеми, свързани с разходите. Разбира се, ситуацията се подобри, както показва последния отчет на Сметната палата, но, на палата, но има все още някои проблеми. След това и предизвикателството с а, а, and all this and this is освояването и трябва да направим оценки на политиките и така нататък. И всичко това трябва да се извърши с доста намален състав, екип. Това е още едно от предизвикателствата, с които трябва да се преборим. Това означава, че трябва да се внесат някои изменения в планинга, в графика на нашата, в органиграмата на нашата генерална дирекция, но също и трябва да променим нашия начин да работим. На масата лежаха много елементи, много информация. Ние се консултирахме с различните е, отдели на дирекцията и заедно с тях ние изготвихме проект за изменение. Това е Change Regio, така го нарекохме. Не само да се промени органиграмата, структурата, а, става дума за един по-пълен подход Разбира се, ставаше дума да се подобри оперативната ефикасност, да се рационализират някои в наши вътрешни програми, да засилим производителността, да управляваме по-добре информацията, вътрешната комуникация и определенето на приоритетите, да се съсредоточим върху централните елементи, организацията, въпроса с персонал. Няма да влизам в подробности, но все пак искам да ви кажа няколко думи, свързани с реорганизацията, която бяхме предвидили. Всъщност, ситуацията може да се резюмира като три цели. Рационализиране на организацията, тя да бъде по-компактна, по-гъвкава. Например, имахме 10 дирекции, сега вече имаме 8 така че малко поразчистихме терена. Имаше много такива сателитни елементи около генералната дирекция, които изчезнаха, така че организацията става по-збита, по-рационална. Вторият стълб, който е много важен, искахме да превъзмогнем това, което бих нарекал разбиването, хоризонталния подход, географски подход. И постепенно през годините успяхме да изградим една нова култура между от една страна колегите, които работят по развитието на политиките, координацията на хоризонталните задачи и от друга страна географските агенции. Сега аз искам да хвърлям ръкавицата на никой. Аз самия бях финансов директор преди няколко години и самия аз се сблъсках с е, тази географска разкъсаност. Е, и за бъдеще, ако искаме да въведем новите пътствия в политиката, ще трябва политическото съдържание да бъде в центъра на програмата. Ето защо решихме тази реорганизация. И всъщност, какво конкретно направихме? Ние създавахме центрове на компетенции в рамките на географските дирекции. Например, Два центъра за компетенции за Европа 2020, един център за компетенции за трайния растеж и разумен растеж, друго за общът, общия растеж с териториални измерения. измерения Става дума да се държи сметка за на насоката Европа 2020 и по-тясно сътрудничество между политическите и географските аспекти. А след това имаме и три други центъра на компетенции. Административен капацитет се е по-значителен в някои държави членки. Това, което трябва да подобрите на равнище държави членки, също трябва да се подобри и на равнище комисия. Ето защо ние е, определихме този трети център на компетенции. Става дума за оперативната ефикасност, да се подобри производителността и самото действие на генералната дирекция. Прощайте, всъщност това беше втория аспект. Третия, всъщност, че не трябва и не може всичко да се сменя едновременно. В едно и също време за това искахме да създадем баланс, да осигурим определена стабилност като отношение с държавите членки. И не внесохме твърде много изменения за географските е, агенции и кластери. Разбира се, сега още твърде рано да се оцени е, резултата и отражението от тази нова велиграма. Опитваме се новата система да да я приложим, но искам да се възползвам от възможността, за да представя известни резултати, които бяха постигнати които не задължително са свързани с, пряко с това упражнение на реорганизация. Както знаете, ние работим в едно тройно измерение. Миналото трябва да приключим предишната програма, програмна програма, настоящото да въведем настоящата програма и трябва да подготвим и бъдещето. Няма да говоря за бъдещето, защото е, тук става дума за един непрекъснат диалог с комисията. Исках да благодаря на председателката и на докладчиците по-специално за огромната работа, която извършват. И смятам, че е чудесно това, че ние сме политическата област, където нормативната работа е най-напреднала. И така няколко думи за миналото. За програмите ФЕДЕР 2006 ние изпратихме тия 377 писма. Тук става дума за правни процедури, аудити и така нататък. Но всичките писма, освен 6, разбира се, бяха изпратени. Две трети от тези 377 писма, 346 по-точно, програмата за тях е приключила. За другите трябва още да намерим някакво споразумение да постигнем с държавите членки. Установяваме наистина, че има светлина в тунела, и тук не е въпрос процедура само. Важно е за доверието, което хората могат да имат в нашата политика. Трябва да приключим предишния период на програмиране. И е малко сложно, разбира се, за проектите, свързани с Кохезионния фонд, защото тук трябва да се приключва проект по проект в организацията предвидихме специфична, специфична служба, която се е натоварена с това приключване. Това позволява да се подобри производителността. За настоящия период, поради економическата криза, се наложи да адаптираме насоките за политиките. Това означава и промени в регламентите, ново програмиране на работата, за да се държи сметка за новите нужди, свързани с кризата. По отношение на безработицата на младите и нуждите за финансиране на малки и средни предприятия, цифрите са доста впечатляващи. От 2009 година препрограмирахме 30 милиарда евро 25 ФДР и 5 за Italy, Spain, and... В момента се работи за една друга програма Испания, Португалия, Италия и Гърция. И в рамките на това програмиране ние взехме под внимание трудностите, които се срещат на национално равнище за националните бюджети. И в някои случаи се наложи да намалим съвместното финансиране, като положителното във всичко това е, че цифрите, които ни бяха изпратени от държавите членки, показват, че вече има чувствителни резултати. За 2011 година регистрирахме създаването на 2000 работни места, благодарение на кохезионните фондове. И общо това е почти двойно 385 хиляди. 25 000 стартъпа през 2011 година, което дава 53 000 работни места. Това са цифрите. Те говорят сами по себе си, те доказват, че програмата действително има отражение, което се чувства. Фондовете, които все още са на разположение, трябва да бъдат използвани бързо и разумно, ето защо посланието, което беше изпратено към държавите членки и регионите е съвсем просто, то е двойно. Трябва да се ускори процеса на подбор, по-специално в областите на иновацията, малките и средни предприятия, трайни енергии, е, нови технологии, да се задействат колкото може по-скоро проектите, които се подготвят в момента. И както знаете, изпълнението на бюджета никога не е било толкова затруднено и на високо равнище. Ние все пак получихме, успяхме да изготвим един бюджет, поправка на бюджета, но не толкова чувствителен, колкото се очакваше. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на вашата комисия за подкрепата, която оказа за предложени от комисията бюджет. И може би ще има нужда и от вашата помощ и до година. Всъщност нещата се очертават съвсем ясно. Има плащания, които няма да може да извършим тази година, така че ще трябва да използваме кредити за до година, за да извършим тези плащания. За момента все още имаме е, ресурси. Извършихме плащанията, които пристигнаха през края на октомври, за да спазим този срок от два месеца. Това е първият приоритет. Втория приоритет ще трябва да се извършат плащанията за програмите, които, вече, които бяхме блокирали преди това. Вече те не са блокирани. И след това става дума за плащанията за програмите. Освен това, държавите членки трябва да изготвят доклад до края на годината за постигнатите цели като програми. Това ще бъде много важно, важен момент да се извърши една оценка на национално и регионално равнище, но също и европейско равнище, оценка на ситуацията. Това ще ни позволи да видим до каква степен са били постигнати целите, каква е била, какъв е бил ефекта, отражението от кризата и каква е реакцията на тази криза. Така ще разберем по-добре по какъв начин програмите успяха да помогнат за целта на 2020 и какви са полуките, които може да изречем за следващия период на програмиране. Това е много важно за бъдеще. Комисията ще представи доклад за всички тези елементи през март следващата година и ще бих е, ще бил щастлив да дойда да ви запозная с тази програма. Това беше с няколко думи доклада от а, машинната зала на регионалната политика. Опитах се да ви представя, да ви представя информация за същото изпълнение, малко информация и за модернизирането на нашата генерална дирекция. Искаме тя да може да бъде в състояние да работи конкретно на терена, да постига резултати, като растеж, заетост в различните региони на Европейския съюз, където е, се изживява най-тежката криза, която някога е била преживявана. Благодаря. Thank you very much for, for coming uh, to us. There is a tradition that that regularly uh, the DG comes speak to us a little bit about the uh, the background of the policy areas, but it's really, really... А сега имам няколко малки въпроса след изчерпателното представене, което направихте. Много неща вече са приложени, всичко е фиксирано, но какво загубихте? Казахте, че доста неща сте а, получили и сте успели да защитите и завоювате, но какво се загуби, какво загубихме? Защото знаем, че Вашата дирекция е тази, която се занимава с, с а, политиката на сближаване, което е изключително важно, но а, все пак това преструктуриране е нещо, което неминуемо се отразява. Дирекцията за социално развитие и дирекцията за регионално развитие трябва да могат да комуникират. Това го знам от собствен опит. Това са, така да се каже, че практиката а, в, достига много големи постижения и в същото време дирекциите т.е. отделните звена в дирекциите, а, се боричкат помежду си и не могат да дадат едно единно мнение за дори и добре постигната работа. Знаем, имаме целите 2020 година, знаем за центровете на съвършенство, за много неща, които са много важни и които искаме да постигнем, но все пак да видим какво се загуби и какво се защити. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще сме много благодарни, ако ни дадете а, информацията, която ни предадохте а, в писмен вид, т.е. новата структура на генералната дирекция. Защото едно е да слушаме, а макар и да сме го разбрали, друго е да го имаме в писмен вид. Сега, а, дирекцията се нарича регионална и урбанистична политика. След това ще има след това, както разбрахме, и урбанистична платформа. А сега свършва кипърското председателство, може би на края на ирландското ще го има или след като свърши то. Какво ще стане? А какво ще стане с, с някои от проектите? а, с които преди се занимаваше предимно генерална дирекция енергетика. А сега какво ще стане? Няма да има битка, предполагам, между дирекциите, а, а ще се работи заедно, за да се постигне повече. Пък я исках да чуя какво ви е съкръщението вече. Не е DG Regio, Regio или какво? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за презентацията, която направи господин Дефа. Много е важно да се подобрява сътрудничеството и дисциплината, както вътре в отделните генерални дирекции, така и между тях. Защото а, из, а, при, подготвят се доклади, правят се дискусии, постигат се доста добри неща на документ, обаче като стане въпрос за реализацията им, просто е много трудно, за да не кажа невъзможно, за всички а, тях да се намери финансиране. Много е важно да има ефективна комуникация между персонала на отделните административни единици в генералните дирекции, но също така е много важно и да има комуникация с всички останали. Aufnahme der Mittel stand Dezember 2012 und die sind einige Получихме а, сега резултатите за финанс... т.е. общите цифри за финансирането за края на този период и доста отрезвяващо ни подействаха, те трябва да си призная. А, солидарност и сближаване. Това са характеристиките на европейската а, регионална политика, но економически по-силните държави а се оказва, че са използвали доста по-добре политиката за сближаване и нейните фондове, отколкото онези, които са по-слаби и които всъщност а, имат нужда повече от тях. Ето защо политиката на сближаване се поставя под въпрос като ефективност от страна на гражданите. Като гледам този документ, виждам, че доста държави а, държави членки са успели а, да получат и а, само между 20 и 40% от средствата, които всъщност им се полага от техния дял. А, годишните плащания вече не са достатъчни а, за посрещане на нуждите. Защото, а, както всички знаем и както показват документите, а в края на всяка а, година се стига до стойности, които надвишават бюджета за годината. И така, дебата по регламента и начина за дискутиране и приемане на многогодишната финансова рамка трябва да бъде ефективен, защото много региони има, които бяха подкрепени от до сега действащата многогодишна финансова рамка, но никак не са сигурни, че това, което са планирали да правят, ще бъде реализирано а, и защото съответно не знаят дали ще е подкрепено от новата фин... многогодишна финансова а, рамка или не. Да, благодаря. Госпожо председател. Искам да благодаря на генералния директор за представенето, но и аз бих искал да помоля нещо. Говорихте за развитие и растеж, но сега вече става все по-ясно, и ако правилно съм ви разбрал, разбира се, че политическото уравнение зависи от балансираното економическо развитие в Европейския съюз. И тъй като има дисбаланси, натрупани през годините, трябва да се използва политиката за сближаване, за да бъдат преодолени тези различия. И така, моят въпрос е. Вие трябва да подкрепяте и популяризирате кохезионната политика. Как ще ни обясните тогава, че неравнопоставеността на Гърция се увеличава през последните години, въпреки развитието на кохезионната политика. И второто, какво обяснение бихте ни дали относно а, някои от екологичните проекти в рамките на политиката за сближаване или това, че доста пътища са построени в различни части на държавите членки, а които не допринасят за развитието на регионите. А в същото време а, се използват средства, по екологичните проекти, за да могат по-слабо развитите държави членки да повишат а, равнището на а, екологията си, за да бъде тя по-близо до тази на развитите страни. И така, още нещо да попитам. Гърция приема целите 2020 но вие имате ли основания да смятате, че ще може да се повишава БВП с 2, 4, 10%? Аз просто си мисля, че Европа 2020 само ще увеличи разликите между държавите членки. Използват се високо развити технологии в а, економически по-силните държави членки, които са немислими а за по-бедните държави членки. Дали смятате, че може чрез тази политика все пак да успеем а да помогнем за преодоляване на това? Да, благодаря ви за коментарите. Надявам се, че всичко съм си отбелязал, което казахте, за да мога да отговоря. А имаше въпрос какво загубихме. Две а, директорски позиции, два директорски поста загубихме от реформата. Имахме 10 до сега, а сега имаме 8. Но не сме загубили задачите си в кавички. След два дни ще а, заместя комисара при пътуването в Китай. Така че задачите са си там. Искам да кажа, че само намаляхме като бройка но задачите не. Има обаче нещо важно, което трябва да подчертаем. Няма да използваме само наши, нашия персонал, а ще използваме външни специалисти. Ние губим персонал и всяка година ще намаляваме персонала си с 2% което означава, че трябва да повишим производителността си, но и да правим нещата повече с, и с други а, генерални дирекции. Да кажем, в аудитирането. Това знаем, че се прави, просто ще увеличим процента. Ще има, разбира се, и повече външни изпълнители, на задачи, които ще трябва да се извършват. Но целите на генералната дирекция си остават. Значи съкръщението, заглавието, така да се каже в съкратен вид е Реджио. Продължава да е така. Но ако влезете в нашия вебсайт, ще видите новата а, организационна диаграма, няма никакъв проблем, но ако искате, мога да помоля да разпечатат и да ви представят в хартиен вид. Регионална и урбанистична политика, това е наименованието. И основните елементи и звена са си там. Имаше един въпрос а относно сътрудничеството между отделните генерални дирекции, Искам само да кажа, че една от основните разлики между преди и сега е, че нашата генерална дирекция работи много повече заедно с другите генерални дирекции можете да видите вече това а, на практика, защото ние работим по този начин много усилено във връзка с а, новия период. Имахме много заседания с нашите а, колеги от а, Генерална дирекция Research и в е, Севиля има платформа, която ще подпомага а, интелигентното развитие, за което всъщност вие споменахте като пример. Въпрос е как да бъдат не, не само разграничени двете политики, но и съчетани. Това е нашата политика да работим заедно. Разбира се, не става въпрос само за движение отдолу нагоре, но и отгоре надолу. Защото една голяма слабост, която имаме в Европа е а, именно в това да пренесем бързо и ефективно из, а, резултатите от научните изследвания до пазара, за да осъществим печалби. Ето защо много тясно трябва да бъде сътрудничеството между генералните е, дирекции, които се занимават с изследвания и тези, които се занимават с производството, същото и за транспорт и така нататък. Така, имаше един въпрос, защо беше променено наименованието. Две са причините. Първото беше а, да се а, а, подчертая и призная открито значимостта на тази генерална дирекция. Но също така и още нещо, което като по този начин ще отговоря на въпроса как работят дирекциите помежду си. Генерална дирекция регионално и урбанистична политика – работи съвсем на а, ежедневна основа с всички други генерални дирекции, които се занимават с темата, която и разглеждаме ние. Защото когато вие отидете сред избирателите си, когато аз а, отида сред гражданите на Европейския съюз, те питат какво правите а, и как работите заедно. Трябва просто да бъдем по-последователни и до година планираме в началото на годината да направим заседание, за да видим как именно тази на постигната до някъде практика за а, сътрудничество и съвместно, съвместна работа да бъдат разширени и обогатени. Und Sie haben äh, berechtigterweise gesagt, dass es einige äh, Mitgliedstaaten. Да, нещо друго. Посочихте правилно, а, че има държави членки, които имат проблем с освояването на средствата. Факт е, че съществуват такива проблеми и именно по... това бе една от причините да се реорганизираме. Направихме го с Румъния, България, в сътрудничество с Световната банка, с международните финансови институции. просто за да помогнем на тези държави да подобрят своята способност да освояват средствата. Също така можем да предоставяме и помощ на държавите членки, например за следващия програмен период. Това е предвидено. Всички служби на комисията – отговарящи за сближаването, разработиха свои доклади за нашата визия по отношение на бъдещите политики за фондовете. И тези документи, доклади всъщност очертават бъдещето и така. Знаем, че резултатите могат да бъдат и положителни, и отрицателни, но вие сте, разбира се, а, като задавате въпроса, а, емоционално ангажиран а, и все пак бих искал да кажа, че не са чак толкова много лошите или негативните страни за новите държави членки 1,2% от БВП става въпрос. Тоест, в реалността нещата се случват като резултат от няколко фактора. И ако отделим един фактор от останалите, едва ли ще бъдем положителни или ще разберем какво трябва да се направи, за да се подобрат нещата. Така имаше един въпрос за подпомагане на държавите членки за достигане на стандартите, високите стандарти на други държави членки. Аз не смятам, че това е лошо. Какво ще се случи? Държавите членки няма да желаят да има толкова високи стандарти, защото ще трябва да се влагат непрекъснато много усилия за постигането им. По отношение на иновациите. Понятието иновация не е само високи технологии. Има иновации в процесите, производствените, в туризма, където не е необходима а, висока технология. Ето това е, което ние разбираме под понятието иновация. Да се адаптираме бързо и ефективно към промените в пазара, представяйки и реализирайки нови интересни идеи. Това е понятието а, иновация, която ние се опитваме да популяризираме. Това е края на моите отговори. Благодаря ви. Благодаря. Yeah. <laughs> Uh, so I understand we can finish because there are no more... нямате повече въпроси, доколкото виждам. Благодаря ви, господин Дефа. Надяваме се отново да се видим скоро, когато... А, да, имате, разбира се, имате думата, господин Бущан. <clears throat> Да заинтересуваме това, което казахте за пътуването си в Китай. Генерална дирекция е, уча... Реги участва ли в партньорството в урбанистични програми с Китай? Ние с господин Ван Нистер от месеца се борим е, за това и ако сме постигнали резултат, ще сме доволни. Дали Генерална дирекция Регио ще подпомогне Румъния в изграждане, институционално изграждане и въвеждане на една нова система за управление на средствата от европейските фондове. Дали вашата генерална дирекция е готова да подпомогне Румъния за прилагане на регионалната политика за 2013 година? Първо да се върна към Китай, партньорството с Китай. Да, Едно от основните, един от основните аспекти, които ще обсъждаме с Китай, са нашите отношения. Има програма за посещения. Когато е, Китай изпрати свои представители и тук, ще можем да задълбочим сътрудничеството, но за да, ако искате да бъда честен, повече се Извинявайте, че ви прекъсвам, каза господин Олбрихт. Да, съм добро настроение, така че може, но ако Виктор е доволен... Не, продължавам. Изслушваме Ламберт. Казахте, че има текущи програми и Генерална дирекция Регио участва. Всъщност, ключовия момент е, че госпожа Хюбнер лансира тази идея да се започне диалог ние обмислихме възможностите за партньорство с Ки... Китай в рамките на политиката на сближаване, да с региони в Китай или пък в областта на екологичната политика – Така че Всъщност, ключовото звено сте вие. Много ми харесва, че, че ни хар- харесвате, харесвате нашата дирекция. А, човек никога не е сигурен в това. Мога да ви уверя, че за нас е важно да играем координираща роля в това отношение. Всъщност, мога да кажа за момента, че за мен Румъния е по-важна от Китай. Но, така или че, ще хода в Китай. Да се върнем сега към, на въпроса на, за Румъния. Ние водим много. Имаме тесни връзки с колегите в Румъния. Ситуацията далеч не е лесна, защото в Румъния има проблеми с прилагането на законодателството и с капацитета, с инфраструктурата. Утре ще се срещна с заместник-председателя на Световната банка и един от въпросите, които ще обсъждаме е как по-добре да подпомогнем румънската администрация да изгради и капацитет, структура за освояване на фондовете. Тук става въпрос за нещо повече от, от чистата структура за е, е, регулиране. А, просто за цялата система за прилагане на политика. Те, да, Румъния трябва да си изгради политически капацитет за и, и, и чак тогава да помислим за прилагането на, и, и, е, и освояването на средствата от фондовете, но това е една от приоритетните области и е отразено дори в нови, едно ново е, звено в дирекцията, което отговаря за административния капацитет. И, и, ние трябва да го доизградим в рамките на нашата а, дирекция. Ако няма повече коментари и въпроси, искам да ви да благодаря на господин ДФА. Надяваме се скоро да се видим отново. А, Николас Мартин е много мотивиран да, да продължи а, преговорите, за да ги придвижи напред. И ние ще разчитаме много на Сътрудничеството на комисията, включително и техническо сътрудничество, но ние сме много отворени за техническа помощ от ваша страна. Благодаря ви. Мисля, че ще бъде чудесно, ако комисията понякога ни помага и технически, не само в надмирането на компромис. Мога само да подчертая, че Николас Мартин и аз ще направим всичко възможно да получавате необходимата помощ, за да бъдат преговорите по регламентите успешно. Мисля, че вървим в правилната посока. Тук не става въпрос да присъстваме само в съответните страни, а да, да наистина да изясняваме и всички технически въпроси. Ще ви предоставяме всички услуги, от които се нуждаете, за да успеете в работата си. Благодаря ви. Благодаря. Имаме заседание на координаторите. Моля всички, които не са координатори, да напуснат залата. Е, а координаторите, които не са в залата, може ли да им пратите веста да пристигнат колкото може по-бързо? Добре,